Dear colleagues. Уважаеми колеги, уважаеми колеги, от името на нашите комисии по бюджета и по бюджетния контрол, с голяма радост казвам добре дошъл на кандидат комисаря за бюджета и администрацията Йоханес Хан. Добре дошли на това изслушване. Искам също да кажа добре дошли на членовете на Комисията по правни въпроси, която е поканена като свързана комисия и специално да поздравя нейния председател госпожа Нецинга. Искам да припомня също, че съответствие с насоките за одобрение на комисията, парламентът оценява кандидат-комисарите на основата на тяхната обща компетентност, ангажимент към европейската идея и лична независимост. Комисията също оценява познанията им в съответния ресор, както и уменията им за общуване. Искам да припомня, че преди заседанието и изслушването кандидат-комисарят е отговорил писменно на предварителен въпросник. Писмените отговори са раздадени на членовете на комисиите на всички езици. Най-сетне. Знаете, че Комисията по правни въпроси не е повдигнала възражения срещу провеждането на изслушването на този кандидат-комисар. Господин кандидат-комисар, едните пет години очевидно са отрешаващо значение за Европа. До края на 2020 година трябва да влезе в сила нова многогодишна финансова рамка. Същото въжи и за секторните, отрасловите програми. Нуждаем се от бързо споразумение. Дължим го на крайните бенефициери и на гражданите като цяло, но не можем Разбира се, да подценяваме качеството на подобно споразумение. Бюджетът на Европейския съюз е подложен на натиск от различни страни с искания за намаляването му заради Брексит, заради економическото положение на национално ниво, заради а, изкуствените и устарели виждания а, за нетните баланси на държавите членки които отклоняват вниманието от дебата за инвестициите в политики, които да носят полза на Европейския съюз. Очакваме силна и амбициозна комисия и силен комисар по бюджета, които да се стремят не към най-малки общ знаменател като компромис в съвета, а да работят за амбициозен многогодишен бюджет, изхождайки от принципната позиция на нашия парламент. Очакваме комисар, който действа като истински почтен посредник между парламента и комисията, действа неутрално, прозрачно и при зачитане на ролята и прерогативите на всяка институция, така че да се работи в климат на пълно доверие. Сигурен съм, че ще имаме възможност да навлезем в по-голяма дълбочина във всички тези теми по време на дебата. Сега ще дам думата на госпожа Холмайер, която ще обясни как ще структурираме днешното разискване. Благодаря, господин Уважаеми колеги, госпожи и господа, господин кандидат комисар, имам сега една много приятна задача да обясня структурата на дебата. След като чухме какво очакваме от вас като бъдещ комисар, сега ще поясня какво ще стане от тук нататък кандидат-комисарият трябва да направи встъпително устно изявление за не повече от 15 минути. Той ще разполага и с 5 минути в края на заседанието за заключително изказване. След встъпителното изказване ще бъде отделено време за 25 въпроса от страна на членовете на парламента. Разискванията ще бъдат разделени на сегменти от по 5 минути, структурирани както следва. Една минута за въпрос, две минути за отговор от страна на кандидата кандидат-комисаря. В случай, че има допълнителен въпрос, той не трябва да трае повече от една минута и кандидат-комисарят ще има също една минута за отговор. В първия кръг от 7 въпроса ще чуем представители на политическите групи. Във втория кръг ще бъдат зададени 18 въпроса на основата на цялостното разпределение на въпроси между политическите групи, като ще включим и представител от независимите членове зачитайки, разбира се, и системата ДОНТ по отношение на представителите на всяка комисия. Обръщам внимание, че се превежда устно на 23 езика, т.е. на всички официални езици. Всеки може да говори на собствения си език. Припомням на ораторите, че това, което казват, ще трябва да се превежда и за това нека не говорят прекалено бързо. Често става така бързо се говори, когато имате само една минута на разположение и така е, изказванията стават прекалено бързи за нашите преводачи. Нека им дадем шанса да ни превеждат добре. Ако говорите е, много бързо, не забравяйте също и е, това, че заседанието се излъчва на живо в интернет. Е, слушат ви и други хора извън залата, с други думи и те също трябва да ви разбират. Много се радвам, че се провежда това заседание и след като обясних всички технически детайли, сърдечно приканвам господин Хан да вземе думата. Uh, Chair, Благодаря, госпожо председател. Госпожо председател, господин председател, почитаеми госпожи и господа, привилегия е да се върна в тази зала за трети път качеството ми на кандидат-комисар. Е, като че ли първото ми изслушване беше вчера. От него започна едно много ползотворно сътрудничество с Европейския парламент на основата на доверие и взаимно зачитане. И ако бъда утвърден на поста, аз е, ще правя всичко възможно да продължа работата си с парламента в същия дух на сътрудничество. Особено това въжи и за трите комисии, представени тук. Този път се явявам за поста на комисар по бюджет и администрация. Зная колко важно е, е да използваме финансовите ресурси и таланта на своите хора в максимална степен, за да изпълним обещанията, които сме дали пред гражданите на Европа това отношение аз ще подпомагам изпълнението на визията на председателя на комисията, нейните политически насоки и ще спомагам за превръщане на политическите приоритети в резултати, които водят до истинска разлика. Множество са днешните предизвикателства. Е, това, което става на глобалната сцена, изисква Европейския съюз е, вече е, да не действа самостоятелно, но пък да вземе съдбата в ръцете си. Нуждаем се от е, комисия с геополитическа насоченост, която има водеща роля за преодоляване на социалните и економическите празноти в Европа и за превръщане на днешните предизвикателства в утрешни възможности. За мен бюджетът е политика, изразена в цифри. Той е ключов катализатор на политическите приоритети и е едно от най-видимите средства за утвърждаване на принципите на Европейския съюз пред неговите граждани и за създаване на полза за всички европейци. Бюджетът е инструмент, чрез който Европа може да остане демократична, мирна, благоденстваща и конкурентоспособна. Той е израз на европейската солидарност – той се опира върху принципа на субсидиарност и е ориентиран към създаване на полза, както казах, за всички европейци. Добре зная, че изпълнението на амбициозните политически насоки, зададени от председателя на комисията. На фона на евентуален Брексит и трудните преговори за многогодишната финансова рамка, нещо, което председателят засегна, е, ще бъде ключово предизвикателство при моята мисия. И то от самото начало. Но мога да обещая, че няма да пестия усилие за улесняване на своевременното постигане на споразумение върху финансовата рамка и то такава, която да е годна за целта си. Трябва да се продължат преговорите бързо и решително, за да няма вредни забавения при началото на новите програми. Можете да разчитате на мен да отстоявам е, позицията, че Бюджет по-малък от предложение няма да се отрази добре на нашите политически амбиции и няма да се отрази добре на капацитета на Съюза да функционира качествено. В това отношение предложенията са много солидна база за споразумение. Новите инициативи, обявени от председателя на Европейската комисия, трябва да получат тласък именно в рамките на това споразумение трябва да се акцентира по време на преговорите на някои преговори и да се направят някои целенасочени корекции, където такива са необходими. Тук искам да благодаря на Европейския парламент за позицията му, защото е, ясно се иллюстрира колко много ви очаквате амбициозен бюджет на Европейския съюз. Като конкретен прием Пример, приоритет за мен по време на преговорите за МФР ще бъде включването на новия фонд за справедлив преход. Политиката за борба с промените в климата изисква безпредседентна трансформация на начина по който живеем. Трябва да интегрираме социалните и економическите аспекти на тази зелена промяна от самото начало, за да не оставим никого настрани. Европейският бюджет ще покаже пътя е, за насочване на средства към регионите и общностите, които най-много се нуждаят от тях. Бюджетът на Европейския съюз вече е инструмент на зелен преход. 25% е, от е, разходите през следващата МФР са насочени към дейности, свързани с климата. Европейският бюджет също гарантира солидарност към нашите съседи и външни партньори чрез хуманитарна помощ, управление на миграцията, борба с мрежите за трафик на хора и много други инициативи в партньорство с трети страни. Но бюджетът също така е и жизненно важен източник на растеж. Мисля си в частност за цифровизацията, новаторството, научните изследвания и образованието. Казвайки това, смятам, че бюджетът на Европейския съюз не следва да се възприема изолирано. Няма значение какъв е размерът му 1,1 или 1,3% от брутния национален приход. Той няма да е достатъчен да финансира всички потребности и проекти с полза от общо европейски характер. Европейският бюджет трябва да бъде категоричен катализатор на публични и частни инвестиции, като ги насочва към политическите приоритети на Европейския съюз. Само като мобилизираме всички източници на финансиране, ще можем да преодолеем предизвикателствата пред Европа, да се борим с промените в климата, да стимулираме иновациите, да генерираме инвестиции, да предвидим социална защита. За това ще търся начини за по-добро обвързване на програмите на Европейския съюз и националното финансиране в името на общите ни приоритети и за постигане на най-добри резултати срещу вложените пари. Ще се стремя също така да насочвам частни средства към проектите, които обслужват общо европейските цели. Същото въжи и за приходната част на бюджета. Тя трябва изцяло да подпомага и подкрепя политическите приоритети на Съюза съгласие с Европейския парламент. Съм убеден, че постигането на споразумение по приходната част ще даде основен тласък на преговорите по МФР. Европейският парламент ясно е заявил, че реформата на собствените източници на средства и диверсификацията на източниците на приходи е предусловие за неговото съгласие за бъдещата рамка. Припомням, че съветът т.е. ще припомня на съвета за тази позиция и се надявам, че ще постигнем по-тясна връзка между политическите приоритети и бюджета чрез нови собствени средства. Доброто финансово управление и борбата с злопотребата на средства трябва да отговарят на най-високи стандарти, като същевременно се поддържа съразмерност и разходоефективност на контролната дейност. С ОЛАФ на ниво Европейски съюз ние имаме един силен, независим и уважаван пазител на финансовите интереси на Съюза. И превентивните действия, и силните защитни действия са необходими еднакво, за да се спечели доверието на европейските данакоплаци. За мен е много важно да има механизъм за върховенството на закона, който гарантира защита на бюджета на Съюза в случай на генерализирани недостатъци в работата на държавите членки. Засилването на връзката между финансирането на Европейския съюз и зачитането на върховенството на закона не трябва да се смята за санкция. Това е, е преди всичко средство за опазване на бюджета и за гарантиране на добро финансово управление. И приветствам подкрепа на на Европейския парламент за това предложение. По отношение на конфликтите на интереси, мой приоритет ще бъде комисията координирано да предприеме действия в тази посока. През 2018 година им Финансовият регламент въведе по-строги правила, ще отдели необходимите средства за координиране на службите на комисията по отношение на стълкновението на интереси. И разбира се, ще работя в тясно сътрудничество с държавите членки от ранен етап. Като комисар ще отговарям за управлението на приходната част на бюджета, включително е, вноските на държавите членки. Комисията е, ще има нулева толерантност, както и сега, към нарушенията в тази област възнамерявам да продължа тази политика на стриктно преследване на всякакви нередовности, така че да запазим безупречната си репутация. За да успеем в мисията си, е необходимо да има взаимно доверие и конструктивен диалог с вас. Възнамерявам да продължа този диалог с комисиите, групите и отделните членове на парламента в дух на откритост и доверие. Ще направя максималното, за да улеснявам открито, почтено и безпристрастно е, взаимодействието между двата бюджетни органа на Съюза. Зная колко важни са обмена на мнение и взаимодействието. Можете да разчитате на мен за това. Искам също така да подобря връзката между резултатите по разходните програми и бюджетното планиране, изпълнение и отчитане. Съгласен съм, че всяка бюджетна рамка следва да бъде подчинена на политиката и да допуска истинска корекция на програмите в съответствие с политическите приоритети на основата на отчетените резултати. Държавите членки продължават да отговарят за споделеното управление – но трябва да имаме по-общ обзор върху разходите и ключовите данни. Комисията има проект е, за регламент е, за този контрол след 2020 година и там се засилват условията за прозрачност и комуникация. По отношение на вашите е, препоръки за отчитането, ще положа специални усилия за ежегодните отчети на всеки генерален директор програмните изявления е, ще следя, които придружават е, бюджета, както и е, ежегодния доклад за управление и резултати. Комисията би желала да работи в името на приоритетите на председателя си, но за това е необходима високо квалифицирана работна сила – Нуждаем се от посветени държавни а, служители. В този контекст а, искам да имаме разнообразни а, умения, които отговарят на нуждите на бъдещето и се подчиняват на нашите ценности. В това отношение ще имаме нова стратегия за човешките ресурси трябва да кажа, че трябва да имаме възможно най-широка географска база при набирането на служители на комисията. В момента 10 граждани на 10 държави членки от преди 2004 година не са достатъчно представени и сред по-низшите чинове администратори в комисията. Ще се опитам да поправя това неравновесие. Второ, трябва да работим по въпроса за равенството на половете. Това е изключително важен въпрос за мен. Когато бях министър на науката и изследванията в своята страна, преди 12 години аз въведох юридически задължителна квота в комисиите в университетите, като комисар, отговарящ за европейската политика на добросъседство и преговорите за разширяване. Съм се постарал мой ресор да бъде пример в това отношение. Трето, смятам, че прозрачността моралът, отчетността, професионализмът и ангажираността с публичния интерес трябва да останат темели на нашата администрация, ако искаме европейците да вярват на Съюза. Ако бъда утвърден, е, съм сигурен и ще допринасям за това комисията да дава пример на високи стандарти за своите служители и членове. Освен това, бих искал комисията да стане цифрово трансформирана, да се насочи към потребителите и да работи изключително на основата на данни. Това означава да се търсят решения за цифрово управление в подпомагане на политиката и административните процеси, да се модернизира инфраструктурата и всички наши механизми и то сигурно. Комисията ще дава пример за трансформирането на публичния сектор за една Европа, достойна за цифровата възраст, е, ера. Най-сетне е, Европейската комисия трябва да има, и аз ще гарантирам това, необходимите средства и капацитет за постигане на цифрова трансформация без нови рискове. Очаквам съвместната си работа с вас да тя ще бъде при условията на тясно сътрудничество в името на амбициозната ни политическа програма. Очаквам дискусията и вашите въпроси. Благодаря. Thank you very much, uh, Mr. Han. Благодаря ви, господин Хан. Благодаря, че се съобразихте с даденото ви време. Ще помоля и останалите да го направят. В първия кръг давам думата на господин Хосе Мануел Фернандес като представител на ЕНП. Благодаря ви, господин председател. Ще говоря на португалски. Искам да ви благодаря за увните думи, господин комисар. Искам също така да ви поздравя, защото вие показахте колко голям е вашия опит каква е вашата компетентност, със сигурност амбицията е голяма, но няма пълно съвпадение с виждането на Европейския парламент. Господин кандидат комисар, през 2018 година парламентът получи мандат с голямо мнозинство за преговори по МФР и собствените ресурси. От тогава до сега ние сме били в готовност да преговаряме с съвета, но все още чакаме съвета да ни отговори. Искаме да се спрем на 1,3% от брутния национален доход. Е, това не е някаква произволна цифра, а се основава на стрикна методика. Освен това, ние сме сумирали това, което е необходимо по всяка конкретна политика. Ангажиментите трябва да се запазят, да се подсилят политики като еразъм, околната среда, научните изследвания. Е, просто събрахме всички цифри и така стигнахме до цифрата 1,3% от БНД. Моят въпрос е Съгласни ли сте с нашето предложение, което всъщност е една методика отдолу нагоре? Съгласен ли сте с изявлението, че новите приоритети трябва да са подплатени от нови финансови ангажименти? Няма включен микрофон. Първо искам да благодаря за последователността и приемствеността в работата по бъдещото амбициозно предложение. Съгласен съм. Необходимо е първо да се набележат нуждите с един по-широк подход отдолу нагоре, но след това трябва да следваме и политическите насоки отгоре надолу. В идеалния свят би трябвало двата подхода да се срещнат по средата. Нещо подобно направих преди 6-7 години, когато преобразих европейската кохезионна политика. Първо имахме подход Отдолу нагоре дневния ред Европа 2020, както и подход отгоре надолу. Чрез подхода отдолу нагоре ние направихме разбивката по програми, по области на работа. И така стигнахме и до минимума необходим за енергийна ефективност и ефективност възобновяеми енергоисточници. Мисля, че това е пътят напред. А именно да се тръгне отдолу нагоре, да се види докъде сме стигнали и след това да прибегнем към преговори. Това е модел, който е убедителен и за държавите членки. Мисля, че заедно с колегите ние ще се опитаме да ги убедим ще обясним, че има нови предизвикателства, нови задачи и това изисква гъвкавост. Последващ въпрос. Ние искаме да стигнем до споразумение да се приеме виждането на парламента за бъдещата МФРФ. Тук разчитаме на комисията да убеди държавите членки, да им обясни какви ще са новите необходими ресурси. Вие какво ще направите като комисар? Както знаете, има конкретни предложения е, във връзка с е, данъците за е, найлонови турбички. Ето, че обърквам е, е, езиците. Също времено и е, някои други възможности за допълнителни постъпления. надявам се, че ще има бързи резултати и по отношение на някои други собствени ресурси. В момента нещата изглеждат, е, е, може би, не съвсем реалистично, тъй като все още нямаме споразумение, но е, се ангажирам да направя максималното, за да разширим спектъра на собствени ресурси. Много важно е да идентифицираме потенциала на собствени ресурси, най-вече във връзка с инициативите, които са свързани с опазване на климата. Благодаря. Втори въпрос от госпожа Елдер Гардиазаба Рубия, социалисти и демократи. Много благодаря, господин председател. Господин кандидат комисар, вие казахте, че имате опит вече в Европейската комисия, но може би сега са ви дали ресор, който не е толкова благодарен. Той е доста сложен. Всеки прави обещания, но никой не казва как ще се финансира тяхното изпълнение. Вие изброихте доста от ангажиментите, обещани от председателката на комисията за етостта, програма Еразъм, младежката гаранция, но не виждаме нищо от това в първоначалното предложение на комисията. Всъщност това не е само предложение на председателката на комисията. Много от предишните комисари се бяха ангажирали мисля, че трябва да има връзка между ангажимента и предложенията за бъдещия бюджет. Не мислите ли, че Европейската комисия трябва да излезе с ново адаптирано предложение за бюджета с оглед на поетите ангажименти? И също така, вие споменахте целенасочените корекции. Това много ме притесни, защото за мен означава урязване на средства – Бих искала да знам какво ще направите по този въпрос. И така, още веднъж бих казал, че предложението на комисията представлява солидна основа, която действително е стъпила върху подхода от долу нагоре – аз благодаря за амбициозното предложение на парламента и ще търсим а, междинен вариант, за да можем да а, а, изпълним целите, които са дефинирани като приоритети от председателя на бъдещата комисия. адаптирането на съществуващата многогодишна финансова рамка е възможно, като тук трябва да се ръководим най-вече от вижданията на някои държави членки е, от предложението на комисията и вашето предложение. Бих казал, че някои от държавите членки са на е, наша страна. Новия фонд за преход вече е включен в бюджета, така че по отношение на плана за устойчиви инвестиции в Европа по отношение на новия фонд за преход. Средствата вече са осигурени, така че нещата действително са възможни да се постигнат. Това, което трябва да направим е да бъдем по-стрикни, по-прецизни и тогава ще успеем. И естествено, по отношение на индикаторите, ще трябва да бъдем изключително точни там, където трябва. Ще е, да уточним мерките, най-вече във връзка с опазване на климата. Ще трябва да планираме, може би, и допълнителни средства, но на по-късен етап ще говорим конкретно. Последващ въпрос. Много ви благодаря. Проблемът е, че ако определяме приоритети, накрая събираме всички приоритети на комисарите и виждаме, че нямаме необходимите суми. Това е предизвикателство и се надявам, че вие ще помогнете на парламента да преговаря успешно. Интересуват ме целите на устойчивото развитие, както и перспективата на пола, които засегнахте. Предвиждате ли методика с ясни показатели – за да можем наистина да проследим дали тези цели се изпълняват в многогодишната финансова рамка. Благодаря. Ja, zum ersten, das möchte ich hier schon. Нека първо да се ангажирам с обещанието, че ще посетя всички столици, като първо ще посета онези, които смятат, че можем да се справим и с по-нисък бюджет, за да ги пораздвижа малко. Да, това са, така да се каже, застъпниците на твърдата линия, но опазването на климата, особено в трансграничните му аспекти, е възможно само с един по-голям бюджет. Това ще поясна съвсем ясно. И освен това, начина по който се изпълнява нашата политика. Естествено, изпълнението ще бъде в центъра на вниманието и е, това ще бъде свързано и с индикаторите по отношение на изследователската дейност на Еразъм. Този принцип е, въжи с пълна сила. Има дефицити в случаите, в които се уточнява това в годишен период, да кажем, веднага ще търсим други мерки. Реню Валери Хае има думата. Благодаря, господин председател. Господин Хан, има въпрос, който е много важен за Европейския парламент. Собствените ресурси вече беше споменат. Европейската комисия има най-различни предложения включително включващи и системата за търговия на емисионни квоти или таксата за пластмасови турбички. Урсула фон дер се ангажира и с въвеждането на въглероден данък. В съвета дискусиите продължават, но не са много убедителни. Ето защо парламентът реши, че ще обвърже одобрението на бъдещата МФР с съответните нови ресурси. Господин Хан, два много конкретни въпроса. Първо, кои са държавите членки, които са спирачка за зелените собствени ресурси и на второ място какво ще направите, за да ги убедите – как ще упражните натиск върху съвета, за да се направи това толкова важно нещо за Европейския съюз? Also, ähm, <clears throat> Както съобщих още в началото и при отговора на първия ви въпрос, има предложения за нови собствени ресурси, които вече се обсъждат на политическо равнище. Ще дам пример с данък за найлоновите турбички. Тук в общи линии вече има съгласие. Има една държава, която малко се колебае все още. Това е Полша, но ми се струва, че можем да преодолеем тези съмнения. Един по-висок дял и по-високо участие в търговете за емисии, които вече се провеждат, е, се предвижда също. Е, обсъжданията са в напреднала фаза и също времено има вече и е, така, планове за разширяване на тази схема за търговия с емисии и върху въздухоплаването и, и други сектори има в това отношение разбиране в съвета. Що се отнася до идеята за данъците на многонационалните компании CCTB и общата основа за корпоративен данък, тук мисля, че е, има е, и държави членки, които подкрепят тази идея и други, които възразяват. Ще трябва да подготвим едно ново предложение, според мен е, защото и председателят Фандерлайн вече говори за трансгранични действия по отношение на въглеродните емисии. Доколко ще можем в кратък срок си да реализираме всичко това, не мога да предвидя в момента, но най-лановите трубички и данъка върху тях е, може бързо да се реализира. Благодаря. Следващ въпрос. Благодаря ви. Извинете, но вие не ми отговорихте на въпроса, господин Хан. Вие цитирахте Польша чудесно. Няма никакво съмнение, че има и други държави членки, които спират набирането на решение. Е, времено ви напомням, че в увода си вие а, е, говорихте за това, но позицията на парламента е твърда. Ние няма да дадем одобрение на МФР преди да се реши въпроса с собствените ресурси, което означава, че без съгласието на парламента ще трябва да има гарантиране на продължаване на програмите за защита на бенефициерите. Аз ще ви поставя и следващия въпрос. Можете ли по-настоящем да ни гарантирате, че ще има такъв план за удължаване на програмите, член 3, параграф 4 на ДФС? Как ще защитите бенефициерите? Благодаря. Надявам се, че няма недоразумение. Ще повторя още веднъж. Аз съм на ваша страна. И дори мисля, че отивам по-нататък, що се отнася до новите собствени ресурси, допълнителните собствени ресурси. Актуалното предложение предвижда в частта собствени ресурси едно увеличение до 135%. Всичко наред ли е? Пита ораторът. И вторият въпрос е много важен. Виждате ли, трябва да съсредоточим усилията си върху изпълнението на многогодишната финансова рамка, но естествено първо трябва бързо да я приемем. Така наречения е, е, план за спешни действия от моя гледна точка е последната възможност, ако не успеем, естествено, в е, един подходящ срок да се споразумеем. Аз лично ще направя всичко, което е по силите ми, за да можем най-късно в, е, така да се каже, е, последните зимни месеци да се е, постигне съгласие. Защо трябва още от сега да поставяме някакъв график или крайен срок за план Б? Ние естествено ще активираме е, всички възможности и целият инструментариум на парламента, на съвета, на комисията, за да постигнем споразумение. Целта ни е първо да постигнем съгласие по МФР, но това ще означава естествено всички цели, които преследваме, е, да направим повече за климата, да направим повече за е, защита на границите, е, да не се отлага във времето. Така че много ви моля, концентрирайте се върху основната ни задача. Преговорите за МФР, а плана за спешни действия ще бъде последна мярка, така да се каже. Благодаря. Благодаря. Thank you. Андресен, Гринс. Uh, Колегата Андресен от Зелените. На немски. Ще говоря на немски. Да, вие ще се съгласите с мен, че опазването на климата естествено е най-голямото предизвикателство и ние ще трябва да направим всичко възможно, за да спрем кризата по отношение на климата публичните бюджети трябва е, естествено да се захранят с достатъчно финансови средства. Това е нашето мнение и затова ви питаме конкретно какви са предложенията ви по отношение на многогодишната финансова рамка и е, смятам, че трябва да се предвиди много повече от тези 25% увеличение е, във връзка с климата, което е, за момента е заложено е, като процент в предложението на комисията. Хубаво е също времено да се предвидят средства и за създаването на един фонд за защита на природата. В никакъв случай не бива да оставаме без финанси за това. Настоящата комисия в своето предложение вече е, е посочила, че е, предвижда увеличаване на разходите във връзка с климата с 25% в сравнение с е, настоящата многогодишна финансова рамка. Това е доста амбициозен план – но аз зная, че това не е възможно най-доброто. Признавам това. Първо е важно във всеки случай е, да е, реализираме тези 25% в отделните програми. В селскостопанския сектор се предвижда около 50% от е, е, разходите да отидат за климат. Е, в изследователската сфера 35%, 25% при иновациите, 27% кохезионния план за сближаване. Тоест, предвижда се съвсем а, точно как ще изглежда увеличението на средствата във връзка с климата и естествено нещата се свързват и с съответното управление на тези средства. Много важно е, повтарям за пореден път, още през следващите месеци да имаме вече приета МФР, за да можем да вземем решенията и по отношение на програмите за отделните сектори като комисар за регионално развитие е, ми се случи да чакаме е, близо 40 е, дни след оговорения срок и след това се забавиха програмите. Много се надявам, че това няма да се повтори. Това би бил най-неблагоприятният сценарий. Струва ми се, че по-конкретните детайли ще се уточняват вече е, по време на е, преговорите. Но а, е, при програмите трябва да се ръководим от определени приоритети. А, когато преобладава мнението и то е общо, че трябва да направим някои изменения, естествено ще ги предприемаме и в крачка. Благодаря. Аз смятам, че въпросът не бе не получи съвсем конкретен отговор, но все пак ще ви задам още един въпрос. Не става дума само за инвестициите, а Става дума и за средствата, които вече изразходваме. Въпросът е настоящия бюджет, действително ли е насочен към климата, след като се изразходват средства и за енергия от подземни изкопаеми. Много от предприятията е, продължават да ползват е, именно този вид енергия е, по финансови причини. Направо ще дам примери с големия германски концерн РВЕ. Полша получава за въгледобива си и за целия сектор изобщо субсидии от Европейския съюз. И е, в рамките на Investment, е, е Invest EU би трябвало в крайна сметка да предвидим прекратяване на тези помощи. Да, имайте предвид, че целта ни е, е да създадем новия е, фонд за справедлив преход. Е, именно Въгледоби в енергийния сектор е, създава е, замърсяването, вредните емисии. Ще трябва да търсим преминаване към други форми, които са по-екологосъобразни. И това означава, че е, ще се отделят средства не само в този нов фонд за справедлив преход, но и по линия на Европейския социален фонд, за да направим по-поносим прехода от социална гледна точка. Особено в регионите, където има интензивен въгледобив миньорите ще трябва да се преквалифицират. И именно това е задачата на новия фонд Справедлив преход. Само този фонд обаче няма да е достатъчен. И още веднъж уточнявам. В рамките на структурните и кохезионните ния фонд ще търсим естествено също възможности за финансиране и трябва по отношение на е, климата да сме абсолютно последователни и не бива да си противоречим в действията и в думите, естествено също. Благодаря. Okay. Um, Joachim ID. Okay. Йохим Кус, идентичност и демокрация. Благодаря, господин председател. Ще говоря на немски. Уважаеми господин Хан, Е, ще говоря не за повече пари. Е, друг е, е проблемът ми. Аз съм в бюджетната комисия и в комисията за бюджетен контрол и винаги ми прави впечатление, че контролът от страна на парламента, имам предвид процедурата за освобождаване от отговорност, очевидно е, нещо смущава съвета, е, а пък парламента също има много колебания и съмнения, защото е, отказва да освободи от отговорност вече от 9 години съвета. Така че това очевидно не добро сътрудничество между парламент и съвет би трябвало да се подобри. Какво можете да направите, така че да възстановим истински процедурата за освобождаване от отговорност в бъдеще? Имате предвид ускоряването на процедурата. Не, имам предвид това, че тази процедура просто е, не се състои, така да се каже. Няма освобождаване на отговорност за съвета. Парламентът не освобождава от отговорност съвета. Ще ви прочита съответния член от правилника. Решението за освобождаване от отговорност е, се основава на проверка на приходната и разходите и плащанията, извършени от съответните институции. Да, като че ли ме хващате неподготвен, признавам си. Ще трябва да се запозная с цялата тази проблематика. Винаги до сега съм работил много интенсивно в рамките на процедурата за освобождаване на отговорност за комисията. Но по отношение на комисията, мисля, че има едно положително развитие и можем да кажем, че има повод за радост в това отношение. Естествено, след като отговарям за целия бюджет, ще трябва да проведа много интензивни разговори и с съвета, и с вас, естествено, за да възстановим процедурата за освобождаване от отговорност на съвета. Кратък въпрос още веднъж за уточняване. Ако искате да запазите чиста комисията, е, вие казахте, ще се постараете е, комисията да бъде образец за подражание. Това действително е много амбициозна цел. Мога само да ви подканя, а също и да ви задам следващия въпрос. Е, как можем да запазим, така да се каже, чистият имидж и добрия имидж на е, всяка европейска институция, след като има такива примери, като тези, които дадох с освобождаването на отговорност. Как ще мотивираме гражданите и как ще спечелим тяхното доверие? Благодаря ви предварително за отговора. Yes. Also, point taken. Взимам си бележка и се ангажирам да се е, информирам много подробно с е, проблема, за който вие говорите. Е, важно е естествено да спечелим публична подкрепа, става дума за пари на дънакоплаците и след като не може да се проведе истинска процедура за освобождаването отговорност, ще трябва да търсим бързо разрешаване на проблема. Следващият оратор Богдан Рони. Дин добър Благодаря. Тук съм господин комисар. От Полша съм и ще се изкажа на полски. Исках да взема повод от някои от вече чутите въпроси. Срещата си с полския министр-председател госпожа Вандер Лайен каза, цитирам, ще са нужни големи инвестиции в онези области, където ще се използват нови технологии и ще се създават нови работни места. Именно за това се създава фондът за справедлив преход, за да бъдат подпомагани тези региони писмените си отговори към парламента вие казвате, цитирам, че виждате нужда от законодателни предложения за такъв фонд за справедлив преход, за да бъдат постигнати целите за борба с промените в климата. Има места в Европа, където са нужни чисти инвестиции. Бихте ли ни казали малко повече за този фонд? Как ще бъде изграден? и как ще бъде организирано разпределението на средства от него. Целта на този фонд е регионите, които било поради е, енергопроизводство, което е с е, много емисии на CO2 или е, промишлени предприятия, които изхвърлят е, голямо количество емисии от CO2, да бъдат подпомогнати, така че да осъществят по един по-справедлив, по-приемлив за хората начин прехода Става дума най-вече за помощ, свързана с подмяната на технологиите, а също и за някои социални действия са предназначени средствата по този фонд във връзка с преквалификация на работниците и служителите. Ние със сигурност ще имаме средства по линия на гаранциите от структурните фондове за държавите членки. А отделни държави членки могат да предприемат и регулаторни мерки в определените по-засегнати региони, които да насърчат инвестициите и да ускорят процесите. Така че фондът трябва да се разбира като катализатор за едно подобно развитие. Още веднъж повтарям, фондът само няма да е достатъчен. На практика във всички региони на Европа ще има нужда от допълнителни инвестиции в борбата срещу промените в климата. И затова са ни необходими средства за подпомагане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 dyskusji i wypowiedzi pani Elizy Ferreiry, z kandydat... Нека запитам нещо друго. Вчера слушах Елиза Ферейра, която е кандидат за комисар по регионалните въпроси. Тя говори за слабо населени региони. Планински райони, като Карпатите, например, където минава граница между различни страни. Може ли да се финансира инфраструктура в такива области, като Карпатите? Или път север-юг, като такъв, като този, който съществува в Финландия? Специално мисля за Карпатите, защото там е пограничен район. Много красив, но пограничен и е необходима инфраструктура. А, Опитвам се да си припомня това, което е, ми бе известно по време на е, периода, в който бях комисар за регионално развитие. Да, тогава говорихме за една нова стратегия за Карпатския регион. Е, вие сте прави. Е, е, да. Новите държави членки е, много държат на инвестиции в е, железопътния сектор. Е, и ако бъда утвърден за поста, за който кандидатствам, ще направя всичко възможно да се премине не само от ЖП отсечките и ЖП транспорта, а към високоскоростните отсечки. Щом искаме в крайна сметка да направим нещо за климата, е, ще трябва да помислим как бихме могли да заместим е, въздушните полети, с а, други по-екологични видове транспорт. Е, ето така ще го направим, като предвидим качествени а, е, ЖП връзки. И от тук вече ще проистекат и много а, е, действително разумни и хубави проекти. Благодаря за този първи кръг от въпроси. Сега преминаваме към втория кръг. Давам думата на господин Зигфрид Морешан. Не извинява се председателя, направи грешка, за което трябва да поискам вашето извинение. Елена Контура от ГУЕ. Благодаря, ще се изкажа на гръцки господин Хан. Политиката за кохезия в Европейския съюз бе създадена с оглед на конкретна потребност да бъдат подпомогнати най-слабите региони и да бъдат превърнати в конкурентоспособни региони в единен пазар без граници. През последното десетилетие конкурентоспособността и конкуренцията се развиват с бързи темпове в Европейския съюз, но комисията, на която до сега бяхте член, предложи намаляване на средствата за тази политика с 10%. Смятате ли, че така тя се обесмисля? Ако не трябва да се обесмисли, как ще гарантирате да няма такива съкръщения? И още един въпрос. Следващата МФР трябва да съответства на целите за борба с промените в климата, но трябва да направим така, че постигането на екологичните цели да бъде справедливо за всичко, особено за економически най- слабите хора и хората в региони с голям отпечатък върху климата. Как ще направите така, че да има справедливост? Фондът за справедлив преход ще бъде ли достатъчен? Благодаря. Also, als ehemaliger Regionalkommissar... Като бивш комисар по регионално развитие, а, аз междувременно временно отново изпълнявах тези функции. Трябва да ви кажа, че съкръщаването не е 10%, то е по-малко от 10%, но при всички положения се предвижда някакво съкръщение, права сте. Ще трябва да мислим за по-нататъчно модернизиране на финансовата рамка след, може би, дълги преговори, да. Ще трябва обаче да сме подготвени за компромиси, е, за да предвидим повече средства за научно-изследователската дейност, ако желаем действително да изразходваме повече, включително и повече средства за съседство. Е, политиката на съседство, за е, укрепване на Европа като цяло, за повече е, действия свързани с климата. От друга страна, с право посочвате, че целта на кохесионната политика е, е да се подпомогнат е, по-слабо и най-слабо развитите региони. В това отношение има вече положителни сигнали. И в крайна сметка се надявам, че, че ще е, е, установим, че предложението ни е, е честно, справедливо, балансирано. Ето, затова нарекохме този фонд е, справедлив преход. Спомням си за два региона, които са в е, Гърция. Единият е Пелопонес. Е, със сигурност тези два региона ще се възползват от фонда. Е, има и конкретни проекти, е, но при всички положения условията за ползване на средствата и изразходването им ще бъдат съвсем точно е, определени. Но при всички положения има региони при вас, които ще бъдат подходящи за да получат средства за фонда и да намалят емисиите от СО2. Уточняваш въпрос. Господин Хан, искам да поставя и важния въпрос за туризъм. Туризмът е изключително важен в Европа. Това е първата туристическа дестинация в света. Това е катализатор на растеж в много области. 10% от брутния вътрешен продукт идват от туризма. Особено в отдалечените и островните райони хората нямат друг поминък. Европейският парламент настоява туризмът да бъде включен в следващата мефере с символичната, бих казала, сума, далеч по-малка от реалните потребности. Не става дума за финансирането на частни дружества. Нека няма недоразумение. Нуждаем се от европейска политика за туризма и от механизъм за управление на кризите – когато има климатологични крайности, когато има проблеми с сигурността и други проблеми, проистичащи от дейността на човека, като миграцията. Големите туристически колоси се рушат Давате ли си сметка за значението на отрасъла? Ще подкрепите ли включването на туризма следващата МФР? Also, um, so wie Sie komme ich aus einem Land, das ja аз също съм от страна, която е, има развит е, туризъм и до голяма степен ние може да се каже, че оцеляваме благодарение на туризма. Туризмът е третия по големина економически отрасъл в Европа. И естествено трябва да направим всичко възможно, за да продължим с едно добро развитие на туризма. Много са предизвикателствата пред туризма. Има дестинации, които са а, заляти от туристи. Необходимо е и а, устойчивост а, и съответното разбиране за един устойчив подход аз самият съм от такъв регион и знае много добре какво значи приток на туристи. Ние ще трябва обаче при всички положения да инвестираме в туризма. Обеден съм за това. Е, туризмът е, във всеки случай не е от правомощията на Европейския съюз, но политиката за насърчаване е, е, в структурно отношение е нещо, което може да изиграе една положителна роля. Помня, че в Гърция бяха инвестирани солидни средства, за да се получи един по-атрактивен отрасъл за туристите. Ако държавите членки естествено проявят желание, можем да направим нещо в това отношение. При всички положения ние ще внимаваме инвестициите в тази сфера да се свързват отново с важната цел опазване на климата. Т.е. ще развиваме един интелигентен туризъм. Време е да сложим край на първия кръг въпроси и да преминем към втория въпрос. Но преди това ще дам възможност да обърнете внимание на времето. Вече с 15 минути сме закъснели. По една минута имаме за въпроси и за допълващи въпроси. Господин Мурешан от НП. Благодаря, господин комисар. Добре дошли в парламента. Ако получите нашето одобрение, вие ще ръководите работата по изпълнението на 7-годишната многогодишна финансова рамка и 5-годишния бюджет на Европейския съюз съюз. Искам да поговоря за бюджета и за правата на парламента. Опитът през последните години показва, че съветът никога не е готов за преговори с парламента, докато не дойнат последните дни от бюджетната процедура. Това се отразява върху институционната работа и влушава имиджа ни пред външния свят. Аз бях общ докладчик по бюджета при вашия предшественик, винаги сме имали трудности в съвета. Смятате ли, че може това да се подобри от опита ви като министър, какво е необходимо да се направи. И също така втори въпрос. Когато позициите на парламента и съвета се разминават, нуждаем се от честен посредник в лицето на комисията. Е, в миналото вашите предшественици е, са казвали различни неща на съвета и на парламента и на нас ни е било трудно да намерим е, точните факти и да разберем кое как стои в действителност. Какво бихте направили за предотвратяване на подобни случаи ми голяма? трудност е това, голямо предизвикателство. Ще направя максималното, на което съм способен. Опитвал съм се през последните 10 години да бъда такъв честен посредник, да улеснявам намирането на решения. Обикновено обещавам по-малко, опитвам се да постигна повече. И този път такъв ще бъде подходът ми към следващите 5 години. Напълно съм съгласен и разбирам вашето неудовлетворение – бил съм в такава позиция, като се погледнат документите и отчетите и докладите, наистина се вижда, че не се използва времето за бюджетната процедура чак последните дни и тогава всичко се форсира. Ще направя всичко на което съм способен, за да не се стига до там. Е, ще се опитвам е, да настоявам за организиране на различни заседания и не само да се организират различни заседания, но също ще се опитвам да е, си изяснявам максимално техническите въпроси, които могат бързо да бъдат преодолени кои са по-деликатните политически въпроси и кои сред тях могат да намерят по-бързо решение за да може на края на заседанието да се говори за две-три важни теми, където има реални спорове между съвета и парламента. И по този начин ще се опитам наистина да използвам трите седмици предвидено време за постигане на споразумение. Не мога да обещая от сега, че резултати ще има, но поне ще направя всичко, което е по силите ми, защото сегашното положение не е удовлетворително и за мен, и за моя екип. Така беше миналата година. Оточняваш въпрос. Благодаря, господин председател. Господин комисар, в началото на следващата МФР, вероятно, ще има висящи неразплатени суми към бенефициери от предишната МФР заради това, че в областта на кохезионната политика проектите са започнали с закъснение. Имаме много големи натрупани неизплатени задължения. Не можем да ги разчистим бързо. Първият ми въпрос е какво ще направите вие, за да намалите до минимум отражението на тези неплатени задължения върху бенефициерите? И второ, Изхождайки от опита ви като комисар за регионалната политика, какви са извлечените от вас полуки, които ще ви помогнат в началото на следващата МФР освояването на средствата да започне по-бързо, така че да не се трупат неразплатени задължения в края на периода? Комисарят, за съжаление, имам само една минута. Благодаря на парламента и е, за усилията и за твърдата позиция по време на миналите преговори. Благодарение на тях сега имаме инструменти за гъвкавост и те могат да бъдат използвани при ограничения, проистичащи от плащанията. Това е едно. Второ, това, което вие говорите, е друг пример за необходимостта от бързо постигане на споразумение за многогодишната финансова рамка. Тъй като Миналата година решението бе взето две седмици преди изтичането на крайния срок и това доведе до планината от неразплатени задължения по програмите в отделните отрасли. Колкото по-бързо действаме, и за това аз ще настоявам. Толкова по-рано ще можем да преминем към конкретно изпълнение на проектите и, или към преследване на политическите си цели. Тоест, трябва максимално да се съсредоточим върху постигането на споразумение по МФР. Благодаря. Елизабета Гуалмини от групата на социалистите и демократите. Благодаря. Господин комисар, господин Хан, връщам се на собствените ресурси. Вие многократно говорихте за това, но разбирате, че темата е важна за нас. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в насоките си споменава за цифровия данък, е, който трябва да допринесе за целта социална справедливост и за е, по-голяма данъчна справедливост, е, както и за новия данък върху въглеродния двуокис. Цифровият данък може би ще бъде свързан с консолидираната данъчна основа за мултинационалните дружества. Също друга важна тема за нас. Смятате ли, че спе... собствените средства могат да бъдат допълнени по този начин чрез тези инструменти. Имам предвид собствените средства, които бяха очертани и предложени от комисията преди година. Може би. Това, което съм чел, това, което съм чувал, ме кара да мисля, че Е, има така една откритост по въпроса за презграничния данък върху въглеродните емисии. Е, в крайна сметка вредните емисии се движат е, из цяла Европа, така че всички проявяваме разбиране към необходимостта от такъв данък. Допълнителен е въпросът как той да бъде разработен, как да бъде планиран, как да бъде събиран аз имам положително отношение към е, този инструмент е, по отношение на цифровия данък. Е, тук има известна неохота за въвеждането му някои държави членки. Мисля, че не бива да се отказваме, защото има доста несправедливости при много националните дружества. Гледам към приятеля си господин Хидел. Не би било справедливо, ако мултинационалите могат да отърват кожата. Необходимо е да дефинираме възможния си подход, като се съобразяваме с всички възможни опасения, но не бива да се отказваме, пак казвам. Ако можем да съберем приходи от този източник, те трябва да бъдат насочени към инициативи за борба с промените в климата. Yeah. Okay, so thank you, thank you. Да, благодаря ви, благодаря. Пак се връщам към собствените ресурси. Въпросът е по-скоро с културен една. Ако можете да въведете реални европейски собствени средства, съпъсвани от намаляване на вноските на база брутен национален приход, това ще доведе до промяна на парадигмата е, няма е, да се искат повече пари от държавите членки, а ще трябва да се създаде обща култура за събиране на приходи, които са строго свързани с приоритетите на новите европейски институции, които ще работят през съответния петгодишен мандат. Да питам ви, ще работите ли категорично и настойчиво с съвета за утвърждаване на такъв подход. Много се радвам, че проведохте връзка между идеята за собствените средства и преговорите по МФР. Напълно съм съгласен с казаното от вас. Мисля, че в идеалния случай би трябвало периодично да увеличаваме дела на собствените средства но а, трябва да има и нещо повече. Редовно увеличение, но и нещо повече. А именно да намаляваме а, делът на вноската на база брутен вътрешен приход а, към бюджета. Има и друга причина, поради която аз подкрепям идеята за собствените средства на Съюза. Не само финансова е причината, а и това, че тези собствени средства, тези собствени ресурси имат връзка с менталитета. Искам а, да се преодолее тази разлика между нетни вносители в бюджета на Съюза и нетни ползователи. А, около 90% а, от вноската на моята страна се формира на национално ниво и регионите нямат представа дали повече плащат или повече получават от Европейския съюз. Сегашният комисар за бюджета, господин Оетингер, винаги е казвал, че тази разлика между нетни контрибутори и нетни ползватели на бюджета не е полезна и е, е малко подвеждаща, защото нетните контрибутори пък се ползват от инвестиции в страните бенефициери на бюджета. Благодаря, господин Шастел от Обнови Европа. Благодаря. Вие споменахте зачитането на правовата държава. За нас то е много важно, много е важно и за европейските граждани. Необходимо е да имаме инструмент, който да налага тази ценност, но не виждаме ефикасни и бързи решения по настоящем. Европейската комисия предложи при бъдещата МФР да има специфичен механизъм за защита на финансовите интереси на Евросъюза. Той ще се прилага е, под формата на финансови санкции при държави, които е, са потъпкали принципите на правовата държава. Искам да знам дали вие официално се ангажирате да въведете този механизъм, който е насочен срещу нарушаването на върховенството на закона. И при съвместното вземане на решения, какви решения ще вземете вие и с какъв график? Този механизъм почива върху ключов член на финансовия регламент. Това е член 61 за конфликта на интереси, член 131 е, за преустановяването на плащанията. Um, was die Finanzregulation anbelangt, bezieht sich da Що се отнася до финансовия регламент? Вие говорихте вече за член 61 е, в настоящия правилник, който е в действие от 2018 е, година. Да, е, там се предвижда в тази разпоредба корекции в случаите, в които има някакви наредности. Но важно е да се въведе един механизъм по силата на правовата държава, на върховенството на закона. В случаите, в които установяваме слабости по отношение на върховенството на закона, в дадена държава, ако се окаже, че там не се гарантира правомерното използване на европейски средства, ще може да се въведе този защитен механизъм, но той не бива да се възприема като наказание, като санкция, а по-скоро като защита на европейските средства, тъй като, да кажем, администрацията не е предприяла необходимите действия в рамките на една такава процедура вече могат да се ускорят е, корекциите, които са необходими. Ако да кажем се окаже, че не се събира е, правомерно данък е, добавена стойност, тогава и днес е възможно е, този дял от ДДС е, да е, се влее в бюджета на Европейския съюз. Ако Става дума обаче за е, възстановяване на ДДС, да кажем, на предприятията в е, съответната държава членка, тъй като не става дума за европейски средства, средства, които би трябвало да се влияят в е, европейския бюджет, няма да има такъв защитен механизъм. Господин комисар, аз нищо не чух за самия график на изпълнение на тази нова мярка. Но имам и допълващ въпрос. Как Европейската комисия ще изпълни новия регламент. Ще трябва също така да има ежегодни доклади на съответните генерални дирекции, регио, ЕМПЛ и така нататък за да се види къде държавите членки не изпълняват задълженията си. Вие ще работите ли с ОЛАФ, Евроюст, Европейската прокуратура, за да има последователност в политиките, свързани с правовата държава и демокрацията в Европейския съюз? Предполагам, че е, говорите за гарантиране на уреждането на тези въпроси в един отделен регламент, а не като част от преговорите за МФР. Ще направя всичко, което е по силите ми, това действително да се случи точно така, защото действително става дума за една самостоятелна материя, която а, би трябвало да действа не само по, през периода на следващата а, МФР, а и след това. Това е по първият ми въпрос. Е, второ. Ние работим в тясно сътрудничество с ОЛАФ. Съответните е, отдели за аудитиране в Европейската комисия и ОЛАФ разполагат с повече от 500 служители близо 300, е, ако не и 400 са служителите в е, е, Европейската комисия. С всички тях, естествено, ще действаме много активно в посоката, която вие очертахте. Ангелика Винцик, НП. Благодаря. Господин комисар, кандидат комисар, вие вече очертахте сложния хоризонт, свързан с МФР. Какво ще стане, когато, да кажем, не успеем своевременно да се споразумеем с съвета и с комисията? Ние във всички е, случаи не сме съгласни да се подпишем под един лъж компромис – има някакви е, и ограничени във времето е, удължавания е, във връзка с отпускането на средства по МФР за някои програми, но това естествено е, трябва да стане на е, не точно на европейско, а по-скоро на национално е, равнище в рамките на е, плана за спешни действия и е свързано с предварително авансово отпускане на средства. Е, смятате ли, че по този начин ще можем да се справим с евентуално забавене, да кажем, е, на преговорите за МФР? Налага се да повторя още веднъж, тъй като в дискусията става вече ясно, че всички ние сме заинтересовани колкото е възможно по-бързо да се споразумеем за новата МФР и да започнем да изпълняваме нашите цели във връзка с модернизирането, включително и на бюджета и инвестициите в приоритетните за нас области. Комисията и компетентните служби ще трябва да предприемат е, съответните действия, за да подготвят е, всичко в случай, че не успеем своевременно да се споразумеем за МФР. Предложение от наша страна е, на практика отключва и задвижва целият цикъл в междуинституционалните действия – но това а, отклонява от същинската цел, а, изисква и допълнителни ресурси. А, говоря не само за средства, говоря и за време, и за енергия, и за работа на служители и на европейско, и на национално равнище. Така че ще трябва при всички положения да се подготвим, ако видим, че не можем своевременно да се споразумеем и за такъв план за спешни действия. Но а, в никакъв случай не бива да намаляваме натиска а, за а, бързо постигане на споразумение в рамките на преговорите за МФР. Още веднъж повтарям, забавянето на а, новата МФР означава на практика забавене в изпълнението на нашите общи цели от политически характер. Оточняваш въпрос имате ли? Да, парламента настоява за преглед в средата на МФР, т.е. междинен преглед. В момента това все още не е, е подкрепено от е, другите институции. Вие ще подкрепите ли едно такова искане? Е, за нас това е важна цел, тъй като има случаи, в които програмите не постигат целите си или най-малкото нямат добри резултати до момента. Да, по отношение на междинния преглед имате пълната ми подкрепа. Имаше такова нещо преди време и трябва да го има от наша гледна точка е необходима повече гъвкавост. Не бива да чакаме междинния преглед. В момента, в който се установи, че не се освояват както трябва средствата по определени програми или индикаторите не са в ред, тогава още преди междинния преглед трябва да се предприемат съответните промени в рамките на програмата. Благодаря много на парламента за готовността да се прояви е, повече гъвкавост по отношение на е, многогодишната финансова рамка. Господин... Благодаря, господин Мил Смислав Кола Кушич. Уважаеми господин Хан, през предишното десетилетие вие сте бил комисар в два различни ресора регионалната политика и разширяването съответно. Сега ви предлагат за комисар. Това ще е третия ви мандат и трябва да се заемете с бюджетния портфейл. Затова и ще ви попитам какво ще направите, за да сте сигурни, че фондовете на Европейския съюз са по-равномерно разпределени между държавите членки. Например, 2014 до 2018 година Румъния и Унгария имаха излишък от 22 милиарда евро, Полша от 51 милиарда евро, Нека да направим сравнение с Република Харватия, която е получила 12 пъти по-малко или 28 пъти по-малко от Полша. Виждате какво е съотношението от 0,5 до 10 пъти повече фондове получени от определени бенефициери в сравнение с техните вноски. Това не може да се обвърже с капацитета за освояване. Например, Ирландия е получила много повече фондове, но след това се оказа на минус. Благодаря ви. Also, äh, mir ist diese Diskussion sehr vertraut. Тази е, тема ми е много позната и дискусията по нея също. Още преди е, време се запознавах е, с е, конкретните цифри. Преди около седмица е, министър-председател бе при мен, точно под, във връзка с подобни въпроси. Е, има на европейско равнище един повече или по-малко сложен начин на изчисляване. Изхожда се от заетостта, от жизнения стандарт прием на мигранти. Е, тук имаше дискусия е, за начина по който ще се включи този индикатор. И в крайна сметка е, се изчислява нещата на базата на статистическите данни, предоставени от Евростат. Но спирам до тук с дългите обяснения. Могат да се очакват съкръщения, защото тези държави е, са постигнали е, целта е, по отношение на жизнения стандарт. Или е, средствата за издръжка. Харватия е, е на второ или трето място е, по отношение на средствата, които получава от е, Кохезионния е, фонд, именно за изравняване на издръзката за живот или най-общо взето качеството на живота. Знае, че всяко съкръщение боли, но ще трябва да се има предвид всичко това. Последващ въпрос – Имам наистина още един въпрос, който е принципен. Лично аз мисля, че би трябвало при политическите назначения, които не са изборни длъжности да има ограничения от два мандата. Не е ли това достатъчно? Би трябвало два мандата като комисар да са достатъчни. Сега се кандидатирате за трети мандат. Не би ли трябвало да има ограничение до два мандата? Also, äh, ich habe nicht vor, mich in diese Diskussion einzumischen. Ich habe mich jetzt äh, намерение да се намесвам в тази дискусия. Вярно, кандидатствам за трети път е, за този пост. Ангажирал съм се е, пред е, е хората в моята страна да е, направя тази кръчка и да служа на европейските ценности, европейските институции. Да, верно, че за трети път кандидатствам, но всеки път съм кандидатствал за различни ресори и всеки път човек надгражда, придобива допълнителен опит и знания. Естествено, когато става дума за прозрачност, за изпълнение, можете да придобиете е, малко повече представа за способността на човека да постигне тези цели, ако той вече е работил е, на подобен пост, макар и за друг ресор. Да. Е, не са чак толкова много хората, които действително имат възможността да кандидатстват за трети път за този мандат. Моника Вана. Господин комисар, зная какви са вашите постижения във Виена, за това няма да се изненадате от следващия въпрос. Равенството между половете. Благодаря, че го споменахте в уводните си слова. Знаем, че е минал доста голям период по МФР, нищо няма отчетено като напредък. Е, искаме данни дезагрегирани по полов признак, искаме квоти, искаме оценка на въздействието. Мисля, че това е, е приемливо. В писмените отговори към Европейския парламент вече сте казали и ви благодарим за това, че е много важно да има равенство между половете, но не сте казали как е, точно е, ще се е, свърже бюджета с тази цел. Какви ще бъдат конкретните стъпки бюджета за равенството на половете да е неразделна част от МФР с задължителни правила и с надлежно и ефикасно контролиране? Admit... Трябва да призная, че ако говорим, например, за бъдещия раздел 7 администрация, за нас е по-лесно да се справим и да бъдем по-точни, когато отговаряме, защото става дума за нашите собствени цели и служители. Ако говорим обаче за 80% от бюджета, които се изразходват чрез поделено управление и в различни области, Въпросът е друг. Напълно съм съгласен с вашата критика. Трябва да работим по темата. Мисля, че е много важно в нашата оценка на въздействието да включим елементи, свързани с равенството на половете. Това трябва да бъде в основата и на всяка наша политическа инициатива, като предвидим конкретни показатели, които, чрез които да отчитаме докъде сме стигнали по пътя си към целта политика по политика е, трябва да подхождаме, но не всички политики са еднакви. Във всеки случай е, трябва да имаме повече данни, съвкупни данни, е, за да знаем докъде сме стигнали и да поставим да се стремим към равенство на половете чрез бюджета, чрез държавите членки, чрез нашите партньори. Категорично трябва да се работи в тази посока и аз ще поканя парламента съвместно да работим, включително в неформални работни групи, за да обсъдим какви мерки да бъдат взети за постигане на целите. Съгласен съм, че изоставаме, но това се дължи до някъде и на сложния начин, по който разходваме средства. Както и на факта, че голяма част от проектите се изпълняват при условията на споделено управление. Благодаря, благодаря за въпроса и за поканата. Естествено ще държим на нея, ще мислим за конкретни стъпки. Благодаря, че споменахте персонала. Защото е, вашият ресор обхваща не само бюджета, но и администрацията. През 2017 година Европейската комисия прие е, харта за разнообразието и приобщаването, която харта се отнасяше до равни възможности на жените, на хомосексуалните лица, лицата с променена пол. Какво бихте направили за хората от общността ЛГБТИ и как ще се борите с сексуалния турмоз на работното място? Ако разполагате с служители, чието брой е 30 хиляди, е, винаги ще има някои случаи, които да не ви харесват. Винаги е възможно да стане нещо нередно. Е, е, годишният е, обзор, годишната анкета сред служителите показва, че степента на удовлетвореност от работата им в комисията е много висока, но всеки случай на тормоз или на дискриминация е прекален и недопустим. Стремим се да развиваме осведомеността Създали сме стратегия, имаме лица за контакт за служителите от общността ЛГБТИ. Като целта е да им оказваме помощ, когато постъпват в комисията, но и когато, докато работят в нея. Да кажем, да бъдат подпомогнати. Ако служител на комисията има ли дете с увреждания, той може да разчита на допълнителна помощ. Пак ще кажа. Като гледаме анкетата за удовлетвореност на служителите от работата им в комисията, тази степен на удовлетвореност е много висока, но винаги може да се направи нещо по-добре. Благодаря, Клотил Арман от е, Обнови Европа. Благодаря. Въждам се на фонда за преход и подпомагането на източноевропейските страни за борба с промените в климата. Вие знаете, че между изтока и запада в Европа се възцарява едно екологично разделение. Виждаме, че е, по отношение на мерките Западна Европа е отцветена в зелено, източна в червено. Притеснявам се от тези преходни мерки. Вие говорихте за корекция, за структурни фондове. Не знам дали знаете как се използват тези е, структурни фондове. Използват се за базисна инфраструктура, за пречистване на водата. Много бихме се радвали, ако съществува. Е, магистрала между Западна Европа и Букурещ, ако съществува високоскоростен влак. Обаче това е утопия. Това няма да стигне за финансиране на високоскоростни влакове на магистрали до Румъния и България. Те няма да бъдат и рентабилни, така че ще намерите ли свежи пари за предизвикателствата е, с е, климата или ще съблечете Петър, за да облечете Павел? Also, ich kann Ihnen sagen, wie ich 2010 Мога да ви кажа как е, дойдох 2010 тук. Намерих бюджет за възобновяеми енергийни източници. И установих, че именно в източна Европа но трябва преди това да вметна, че в Западна Европа потенциал не бе изчерпан. Трябваше да пътувам, кажи речи, една цяла година, за да накарам хората да освят средствата. И няколко години по-късно в новите държави членки настроението се промени. Що се отнася до енергийната ефективност, там е, вече много повече се е, инвестира, да кажем, при термоизолация, в жилищното строителство и, и, и в сградния фонд. Ние живеем в зле изолирани жилища. И е, ако хората желаят и ние желаем да плащаме по-малко за електроенергия, тогава ще трябва да изолираме жилищата си. Бил съм във Франция, вие сте от тази страна. Там преди 4 години имаше вече много-много случаи на термоизолация. Създадоха се много работни места в този бранш. Така че, какво искам да ви кажа? От нас зависи колко прецизно ще програмираме средствата от структурния фонд? Е, как ще определим приоритетите, как ще е, използваме тези средства. И когато ги инвестираме в е, сфери, свързани с опасване на климата, тогава ще трябва да помислим и за чистотата на реките, ще трябва да помислим и за управление на отпадъците. Има много-много е, отрасли, които са свързани, да кажем, с е, екологията, с околната среда, наводнения и така нататък, природни бедствия. Държавите членки трябва да уточнят къде, какво точно трябва да се инвестира, за да постигнем целите. Средства има, шансове има, но и степента на освояване е твърде скромна. Е, уточняваш въпрос. Господин комисар. Și cum știți, și cum știți din uh, mandatele pe care le-ați avut... Благодаря, господин комисар. Вие вече сте били два пъти комисар. Знаете, че в моята страна, Румъния, нямахме възможност да освоим европейските фондове за базисна инфраструктура. Имаме успешни проекти, но далеч не всички са такива. Как може да се направят по-комплексни екологични проекти, ако стратегията не се променя. Ако не се промени стратегията, ще получим същия резултат. Липса на базисна инфраструктура, липса на базисна зелена инфраструктура. Готов ли сте да промените стратегията? Also, Weder kann noch will ich die Arbeit. Нито мога, нито желая да иземам е, задачите на бъдещия комисар за регионално развитие. Но в рамките на моята отговорност, на моя портфел като е, член на колегиума на комисията и като бивш е, комисар за регионално развитие и, е, ако ме одобрите, комисар за бюджета, е, ще направя това, което се опитвам от близо 2 часа да представя тук пред вас. Нашите общи цели ще трябва да се постигнат с общи усилия. Защото програмите и начина по който ще изразходваме средствата трябва да е пряко свързано с политическите цели. Има държави, е, Румъния е в тази група на държавите, които се нуждаят от малко повече помощ, за да се увеличи дела на освоените средства. Е, средствата са тук, за съжаление, не се освояват. И така, трябва да се представят съответните проекти и програми и тогава вече ще имате тези средства, за които остава дома. Благодаря ви, господин комисар като председателка на Комисията за бюджетен контрол поемам а, ръководството, председателството на а, нашата дискусия. И сега имам удоволствието да дам думата на Йохан Фан Овертфелд. Представете си следната хипотеза. Да речем, съветът не пост стига споразумение за собствените ресурси. Отложи темата за следваща година. Да предположим, че МФР а, се съгласува, приеме се а, вашето предложение. Отчасти ще се отрази предложението на председателката на комисията, обаче в средносрочен план ще има съкръщения, а няма да има и нови средства, не на последно място нови собствени средства. Това ще се приеме много лошо в парламента и ще противоречи а, на зададените от старата и от новата комисия цели. Вие тогава на чия страна ще застанете на съвета, за да ни обясните, че това може да се направи обективно или ще окажете натиск върху съвета за реални преговори. Или пък ще поставите под натиск парламента и най-сетне ще обвините нас за това, че една или друга дейност не може да се извършва. А, да, в психологията се говори за а, така, въпрос, който внушава определен отговор, сугестивен въпрос. Вие е, ме познавате. Аз е, съм член на партията на е, полупразната чаша, не толкова на полупълната. И аз ви казах, че ще продължа да посещавам столиците. Ще бъда, така да се каже, неудобен посетител, защото непрекъснато ще ръчкам държавите, които са изостанали в освояването на средствата, като им обяснявам какво точно трябва да се направи и защо са изостанали. След като сред населението на Европа е, доминира нагласата, че трябва да се инвестира повече в е, климата, в е, безопасността, в сигурността, в ориентирана към бъдещето конкурентно способна економика, конкурентно способна в глобален план – след като хората настояват за повече изследвания в определени сектори, за повече подкрепа за начинаещи предприемачи, ще трябва да обясним на изоставащите, че всичко това естествено не може да стане с малко пари. По-добре е да разполагат с повече средства. Естествено, има червени линии, едно споразумение, което е под нивото поставено от комисията в нейното предложение, естествено ще ни постави в сложна политическа обстановка. Но ако ние заедно а, а, се заемем да понапълним чашата, тогава ще можем да говорим за полупълна чаша. Най-малкото това. Искам да използвам възможността да задам и друг въпрос и да се опитам да проведа връзка между предишната ви работа и бъдещата, ако бъдете утвърден. Беше е, споменат е, неколкократно въпроса за проблемите на границите на Европа, миграцията, балканските страни. Как смятате да съчетаете сегашния бюджет с амбициозни геополитически цели, особено в краищата на Европа. Вижте, не че искам друго изслушване. Много може да се говори по този въпрос обаче. Мисля, че сегашната комисия е предложила увеличаване на бюджета за външни отношения, ако не се лъжа, с 24%. С три основни области на насочване на средствата. Първата е са Западните Балкани, раз, разширяване и предприсъединителни средства. Трето, второ съседни страни, трето Африка. Това са все райони на света, където ние като европейци имаме е, солидни интереси. Има някои държави членки, които имат е, известни съмнения е, защо е необходимо е, да се инвестира в Африка. И аз винаги се опитвам да дам това обяснение. Защитата на границите започва не на границите, а далеч отвъд тях. Тоест, трябва да се помогне на всяка африканска страна да стане по-устойчива. Пет години имам опит в тази област. Минутата ми изтече, както казах, може да се говори много. Надявам се, че след като постигнахме доста, успехите ни в бъдеще също ще бъдат факт. Благодаря, господин комисар. И сега преминаваме към ораторите от КОНТ бюджетен контрол. Томаш Здеховски. Уважаеми господин комисар, искам да ви попитам, след като кажа нещо общо. В нашата комисия ние извършваме това изслушване и както виждате, въпросите ни не са никак лесни но така или иначе през последните години имаше много разследвания на финансови измами със средства на Европейския съюз. Виждаме, че конфликта на интереси често води и до правни процедури в национален план. Комисията би трябвало да извършва независим надзор на начина на използване на европейския бюджет. Искам да попитам вие как ще работите по проследяването на злоупотребите с европейския бюджет в държавите членки. Знаем, че техните доклади за използване на фондовете не винаги са надежни. Следователно ще трябва да се засилят аудитиращите функции на комисията. First, През последните 10 години се имал възможност няколко пъти да разговарям с комисията по бюджетен контрол, така че Нямам нищо против да продължа да го правя. Вече ви казах, че в момента в европейските институции има 500 служители, които се занимават с тези одити. 85 от тях са в ОЛАФ. Имаме хора в ГД Регио, в ГД Заетос, ГД Селско стопанство. някъде 300 до 400. Като цяло ми се струва, че ние много успешно засичаме нередностите, но искам да използвам възможността да кажа, че ние често говорим за процента грешка и много хора всъщност объркват процента грешка с измамите но дялът на измамите сред тези грешки е по-малко от 1%. Разбира се, и 1% е твърде много. Най-добре е да бъде 0. Но е важно да се прави това разграничение между ниво на грешка и измама. Но разбира се, и при грешките трябва да има финансови корекции. Ние все още допускаме да се правят такива грешки, защото наистина понякога нашите регламенти са твърде сложни, твърде трудни. Голямата цел ще бъде тяхното упростяване. Идеята за упростяване винаги е била много важна за мен от самото начало – при кохезионната политика бяха предложени 80 упростявания. Сега ще видим как в хода на преговорите те ще бъдат наложени. Става дума за еднократно изплащани суми за допустимост. Най-простичко казано, искаме да намалим риска за допускане на грешка и по този начин – крайния бенефициер да не се изправя пред трудности. Така че ние сме на прав път, но разбира се ще видим какви ще са резултатите от преговорите. Последващ въпрос – Много ви благодаря за обяснението, но има един втори въпрос, свързан с Олаф. Олаф с репутацията на напълно независим при разследванията, ще помогне ли на Европейския съюз да изпълни своите задължения? Имайте предвид, че постепенно разследващите от ОЛАФ ще бъдат прехвърлени към Европейската прокуратура. Това е, разбира се, друга важна задача. На второ място искам да попитам за конфликта на интереси. Господин кандидат комисар, има много държави членки с огромни проблеми с конфликта на интереси при политиците на високо ниво. Какво бихте направили вие как ще работите с властите в съответните държави членки, които имат такъв проблем? Господин комисар, що се отнася до служителите на ОЛАФ и на Европейската прокуратура, те така или иначе ще трябва до някъде да работят заедно и ще го направят. Сигурно си спомняте, споразумението от 2015-16 година за изпращане на служители. Това беше основано на предложението на Комисията за бъдещата Европейска прокуратура. Ние имаме предложение, но в хода на преговорите естеството на прокуратурата малко се промени. Служителите също ще трябва да е, бъдат разпределени по различни начини. Но е, Разбира се, след като Европейската прокуратура започне работа, ще видим какви допълнителни нужди може да има. Олаф е много важен при разследващата работа. Той ще си запази значението и в бъдеще и повечето от служителите на Олаф няма да променят работното си място. Много накратко по втория въпрос Наистина конфликтите на интереси са много вредни за европейския бюджет. Вие имахте предвид конкретен случай с чешките власти. Решихме, че ще поступим последния начин. Няма да приемаме повече фактури Одитът в момента тече. ще имаме пълната картина след докладите от две комисии през декември и януари. Клаудия Манда, координатор в Комисията за бюджетен контрол. комисар, вие искате върховенството на закона да се обдържа дългосрочно с новия бюджет. Ще започнем ли триалога по тази тема възможно най-скоро? И на второ място, как ще е, защитите интересите на бенефициарите в Европейския съюз, като си има предвид парите с укриването на данъци, Комисар, имате думата. Има предложение на масата. Свързано с изпълнението на върховенството на закона при използването на европейски средства. Това е разумно предложение, според мен. То се отнася до така да се каже, засегнатите европейски средства и събирането на данъци на национално равнище. Аз вече говорих за проблеми с ДДС, да кажем. Когато се установи дефицит в бъдеще, ще можем да интервенираме много важно е, естествено, крайните потребители да не пострадат. Това е също част от разпоредбите в предложението. Когато да кажем, се налагат някакви е, изисквания или санкции на държавата член, а тя въпреки всичко продължава да изпълнява задължението си по отношение на крайния бенефициер. Това е предложената от нас процедура в законодателното предложение. Благодаря. Още един допълнителен въпрос. Можете ли да ни дадете гаранции, че механизма по правовата държава ще се прилага безпристрастно спрямо всички държави и членки? С други думи, това, което се позволява на едни, ще бъде позволено на всички и което е забранено, ще е забранено на всички. А, абсолютно. Ви гарантирам. Още през юни, през юли действащия комисар предложи е, при е, този механизъм за защита на върховенството на закона да е, бъдат обхванати всички държави членки. Сега при някои резултатите са по-добри, други по-лоши. Като комисар по регионално развитие на времето, заедно с Оли Рен, моят колега в комисията, работихме в е, една държава, е, която не бе изпълнила изискванията във връзка с е, пакта за стабилност. Ставаше дума за определени средства. Тогава за първи път активирахме, така да се каже, един вид защитен механизъм на европейските средства. И това бе конкретният повод за това как точно можем да защитим по-надежно коректното използване е, на средствата и също но равноправно е, третиране на всички държави членки, а не едната да се третира по-зле, а другата по-добре. Е, няма никакво значение размера на страната. Благодаря, господин Хан. Катерина Кси от, пак от Комисията по бюджетен контрол. Благодаря ви. Добре дошъл. Прекъснате оратора. Наталина Кче. Но, Каталин Кши. Sorry. Thank you. I would like to focus on... Благодаря искам да говоря за опростяването. Трябва да кажа, че аз непрекъснато работя с моите избиратели и най-често те ми се оплакват от голямата бюрокрация, дългото време за процедурите, неясните критерии за подбор. Това затруднява при кохезионните фондове, особено при хора които са в уязвима позиция или по-слабо заселени региони. Мога да спомена принципа за реципрочно упростяване на нормите при въвеждане на нови. Но имайте предвид, необходимо е да имаме опростени норми. Не може ли да се работи по-ефикасно? Така ще се правят и по-малко грешки и ще покажем, че Европа работи за всички. Така че, моят въпрос е какъв ще е вашият подход към опростяването? Какви инструменти ще въведете? Да, имате право. Има държави, в които дори правителствата казват, не желаем повече средства по структурния фонд, е, твърде е сложно. В някои предприятия също казват, процедурата е много трудоемка. Е, трябва да имаме предвид е, две неща. От една страна е важно ние самите да предложим опростяване. Аз говорих вече за това 80 е, мерки са предложени за следващия период на МФР, като всичките тези 80 мерки ще бъдат е, предмет на преговори, естествено, във връзка с освояването на средствата. И на второ място, всички държави членки е, познават тенденцията за така прекомерен контрол. Те е, предвиждат още едно равнище на контрол, на проверки и така нататък. И това още повече осложнява нещата. Ще трябва да поработим и в тази посока, така че да е, не намалява желанието на е, крайните бенефициери да подготвят е, програми и да кандидатстват. Е, една възможност е да кажем да се отпуска една е, сума по някаква единна ставка или обща сума до 5 милиона евро, да кажем, можем да предвидим необлагаеми суми с данъци така че това да стимулира малко повече и да намалим освен това риска от отдръпване от тези средства. Последващ въпрос. В бюджетния контрол ние трябва да сме сигурни, че европейските фондове се харчат по предназначение и стигат до бенефициентите. Какви са конкретните стъпки, които ще предприяти, предприемете, така че бенефициерите на място наистина да видят, че има опростяване? Ще ни дадете ни гаранции? Можем ли да чуем планове? Аз току-що обясних какво предлагаме. И скромното ми желание е, е свързано с един мой спомен, когато трябваше да преговарям по структурните фондове. Тогава проведохме 73 политически диалога. Вярвайте ми, нито един от тях не доведе до повече упростяване. Следователно, моята молба би била да работим заедно и вие също да се водите от това убеждение. Трябва да има упростяване. Не бива държавите членки да въвеждат допълнителни осложняващи норми. Благодаря, господин комисар. Ето, че дойде ред на Петри Сарвама. Благодаря, госпожо председател. Най-напред искрено се извинявам на уважаемата колега, госпожа Чех. През годините, през които съм бил член на комисията по бюджета, съм а, свикнал всичко да работи по часовник и гледам списъка на записалите се оратори и виждам името на госпожа Мартина Длабайова, да за това си мисля, след като тя не се изказва, значи е мой ред. А, сега въпросът ми а, не беше а, откраднат, може би трябваше да се координираме обаче, правовата държава бе поставена на дневен ред няколко пъти и аз ще запитам следното – Въпросът е много важен и не получихме отговор, който заслужаваме. А именно, ние не очакваме в крайна сметка МФР е да се съгласува на ниво по-низко от предложението на комисията, обаче е възможно средствата по следващата МФР е да са толкова, колкото и по сегашната. Та въпросът ми е, какво можем да очакваме от вас като почтен посредник в тази ситуация, след като всички знаем, че предизвикателствата пред нас не могат да бъдат преодолени? Категорично не могат да бъдат преодолени със средства по-малко от поисканите от комисията. Благодаря. Promise, това, което мога да обеща и това, което можете да очаквате, е, че ще инвестирам през следващите месеци огромната част от времето си, почти цялото си време. Разбира се, аз имам и някои други задължения. Ще го инвестирам не само в преговори в Брюксел с вас и с съвета и с председателството на съвета, но ще посещавам и държавите членки ще говоря с компетентни служители там. Е, ще търся обществена подкрепа за постигане на общите ни цели. Не мога да ви гарантирам конкретен резултат, някакъв процент или някаква сума, но ще правя всичко, за да не спадаме, най-малкото да не спадаме под това, което е предложила комисията. Защото това е абсолютният минимум. И е, правилно е, се казва, е, собствените средства, увеличаването на гъвкавостта също са важни въпроси тук. Правовата държава е важен въпрос. Модернизирането на политиката също. И всичко това трябва да се разяснява на нашите съграждани. Те трябва да бъдат убеждавани в неговата валидност. Мисля, че най-важното ще бъде да обикаляме сред гражданите и да обясняваме защо е необходим този бюджет – винаги обичаме да казваме, че ако получите 100 евро, трябва да платите 50 евро на държавата, 49 отиват в националния бюджет, 1 евро отива в европейския бюджет. За всички задачи, които европейските граждани искат ние да изпълним. Така че аз мисля, че разговорът с гражданите е задължителен. Това е част от задачата на честния посредник. Да разказва на хората за какво става дума и какво ще се случи, ако бюджетът не е достатъчен. Защото европейският бюджет с този 1% позволява да изпълняваме политиките на Европейския съюз. Обаче, Решенията за бюджета тръгват от столиците, от държавите членки и трябва да се положат максимални усилия те да бъдат убедени. Не би било сериозно да ви обещавам някакъв процент или някаква сума, но мога да обещая, че ще направя всичко възможно и няма да се успокоя, докато не направя всичко възможно. Следващ въпрос. Много ви моля, бъдете съвсем кратки, защото първият е, въпрос отне повече време. Благодаря. Е, това е част от първоначалния ми въпрос. Ще го перифразирам. Обещавате ли на Комисията по бюджетен контрол в този парламент, че внимателно ще вземете предвид потребностите на ОЛАФ и е, специализирания им опит, а, е, за да могат те да получат достатъчно средства да продължат работата си. За да спестя време, отговорът ми ще бъде да. Перфектен отговор, господин комисар. Е, а и това беше и съдържанието, което искахме да чуем. А сега госпожа Изабел Гарсия Мунюс, втория заместник председател на комисията. Сеньор Хан, аки. Господин Хан, тук съм седнала. Една от основните задачи на новия комисар по бюджета е, ще бъде защитата на финансовите интереси на Европейския съюз. Групата на социалистите и демократите цени вашите писмени отговори. В смисъл, че вие ще обърнете особено внимание на резултатите от разследванията на ОЛАФ и на други разследващи структури. Обаче има страни, които не участват, например, в Европейската прокуратура. Как ще защитавате финансовите интереси на общността там? Освен това, нашите е, членове са много обезпокоени от е, това, което става с разширяването на правомощията на Европейската прокуратура. Как ще е, се гарантира е, всъщност финансовият интерес на Европейския съюз при това положение? Кандидат-комисарят, не съм сигурен, че правилно разбрах въпроса. Ако имате предвид е, членството в Европейската прокуратура, естествено не можем е, да бъдем удовлетворени от факта, че не всички държави членки участват в тази структура. Обеден съм, убеден съм, че е, скоро всички ще бъдат членове на прокуратурата, Швеция, може би Дания и след това и останалите, които не са се присъединили. Обаче мисля, че вече чрез ОЛАФ ние имаме механизъм за защита на финансовите си интереси. Естествено, Европейската прокуратура е стъпка напред в сравнение с ОЛАФ. В Европейската прокуратура се разчита на международно сътрудничество. Добре е да съществува този механизъм, той все още не е съвършен. Сега трябва да започне дейността си, което ще стане на 1 януари 2020 година. И след това ще видим как да развиваме тази дейност. Колегата Дидие Райндерс мисля, че също спомена това по време на изслушването си вчера т.е. бъдещият ми колега, господин Райндърс. Уточняваш въпрос? Ha dicho que no se pueden aceptar que, que haya estados que aún no se... Казвате, че не е приемливо някои страни да не участват в Европейската прокуратура. Възнамерявате ли да вземете мерки да ги окоръжит да се включат? Повтарям. И втория въпрос, който зададох първия път, защото явно не сте го разбрали. Става дума за разширяването на компетентността на Европейската прокуратура. Съгласен ли сте, че няма нужда от такова разширяване на правомощията, докато все още прокуратурата, Европейската прокуратура не се е доказала като ефикасен защитник на финансовите интереси на Съюза? Да. Извинявам се, не бях разбрал втората част на първия ви въпрос. Както казах, ЕПО, т.е. Европейската прокуратура в момента има определен мандат. Избраната председателка на Европейската комисия е дала някои предложения за бъдещи задачи за ЕП. Европейската прокуратура. Мисля, че Дидия Райндърс е, при изслушването си вчера ясно каза, че е, най-напред е, ще тръгнем от това Европейската прокуратура въобще да започне работа, да изпълнява сегашните си задачи. И ако добре работи, ако има конкретна потребност от това в мандата и да се включат нови задачи, няма да се поколебаем да изменим задачите или да ги допълним по отношение на втория ви въпрос, е, как ще убеждавам онези, които все още не участват в Европейската прокуратура, не мога да ги принудя да се включат, е, но няма да пропусна възможност да ги убеждавам. В крайна сметка говорим и за репутация. Мисля, че е, не е в интерес на тези страни, които сега са извън Европейската прокуратура, в дългосрочен план да продължават да стоят извън нея. Благодаря. Зелените са наред. Миколаш Пекса има думата. Uh, Уважаеми господин комисар, най-напред искам да ви благодаря е, за това, че сте пред нас и отговаряте на въпросите ни. Аз ще засегна връзките между е, е, Европейската инвестиционна банка и Сметната палата. Сегашното тристранно споразумение между комисията ЕИБ и Сметната палата през 2016 година ще изтече през 2020 година и ограничава одитите, които могат да се извършват върху дейността на банката върху управлението на банката и начина по който тя разходва общия бюджет на Съюза. Комисията ще направи ли така, че сегашните ограничения в тристранното споразумение да отпаднат, тъй че Сметната палата да може да се отчита пред парламента и пред гражданите и да обрисува пълна картина за прозрачност, за спазване на финансовите интереси от страна на ЕИБ, за спазване на правата на човека – Herr Kommissar. Господин комисар. Разбирам въпроса ви. Освен това, вие го зададохте два пъти. А, вижте, Европейската инвестиционна банка е европейска институция, обаче притежавана от държавите членки. Те са там акционери. За това аз не мога да отговарям от тяхно име. Не мога да преценя какво според тях е полезно и дали Сметната палата трябва да извършва одити в Европейската инвестиционна банка. Мога поне да сундирам общественото мнение, но не повече от това. Другият въпрос ако Европейската инвестиционна банка използва средства от европейския бюджет за даден проект, Европейската сметна палата би трябвало да има възможност да извършва одит върху такъв конкретен проект. Okay. Последващ въпрос. Благодаря за отговорите, поне в тази форма. Е и Б в момента променя кредитната си политика – и значително ще повиши разходите си за борба с промените в климата. Като бъдещ комисар по бюджета, как тълкувате това понятие разходи за промените в климата? да кажем, минното дело може да бъде финансирано чрез проекти, за които отпуска средства Европейската инвестиционна банка? Не. Обаче е много вероятно Европейската инвестиционна банка да участва във фонда за справедлив преход чрез средствата си. Това е единият начин. Другият начин е, е да спре е, да предоставя заеми, гаранции или каквото и да е за строителството на енергоемки обекти, е, където се използват е, въглища. Тоест, трябва е, да се отговори на въпроса как да се инвестира и къде да не се инвестира. Предполагам, че през следващите месеци такава дискусия ще се развие между акционерите на ЕИБ. Те ще говорят за това как ЕИБ да се превърне в Зелената банка на Европейския съюз. Доколкото мога, аз ще съдействам за това преориентиране на тяхната, така да се каже, дружествена политика. Матео Адинолфи. Матео Адинолфи е следващият оратор. Благодаря ви, господин председател. Госпожо председател, благодаря господин кандидат комисар. Европейският съюз трябва все по-често да взема решения относно последствията за бъдещата финансова рамка. Но Същевременно виждаме, че Европейския съюз може да се превърне в някакъв елитен клуб. Хора, които са изолирани. Необходимо е да се мисли за засилване на върховенството на закона, казвате вие. Но защо външната служба, например, излишно дублира функциите на националната дипломация? Не трябва ли да има истинска субсидиарност? Много от европейските граждани говорят за това, че е крайно време да се сложи край на нередностите в бюджета. Как ще им отговорите вие? Какво мога да отговоря? Да, Европейския парламент е, е, се избира пряко от е, гражданите и депутатите имат задачите и задължението да работят по изготвянето на бюджета, по контрола на бюджета, по приемането на бюджета контрол на изпълнението. Това е една от важните задачи на парламента и също времено трябва да посочим тук и принципа на субсидиарност съгласно Лисабонския договор. Не може да става и дума да дематериализираме Европейския съюз е, ние сме тук като институции, за да извършваме всичко това, което се налага. И е, в рамките на нашия портфел, на моя портфел, в бъдеще ще влиза приемането и изпълнението на МФР на регионално, на местно, на национално и на европейско равнище. Е, естествено, всичко това, което остава в регионите и местните общности и националните държави, на практика се материализира чрез бюджета на съответните равнища. И вие сте тези, които ще трябва да обърнете внимание на необходимостта от съответните бюджетни средства и тяхното добро изпълнение. Последващ въпрос. Благодаря ви, господин комисар. Вие заявихте, че сте готов да се вслушвате в гражданите. Но не си ли давате сметка, че мерките, налагани от тройката, всъщност поставят гражданите в много трудно положение? За някой е трудно да се оправят с ежедневието си. Господин комисар, не трябва ли да се потърси помощ? От морална гледна точка това е неприемливо. Освен това, вижте разходите с трите седалища на парламента – Брюксел, Страсбург и Люксембург – огромни разходи по програми като тези за предприсъединяването на Турция. Кога ще сложите край на това прехосване на пари? Това е същината на Европа. Е, не можем е, да обединим всичко само на едно място. Е, не може всичко да бъде само тук в Брюксел. Ние присъстваме навсякъде в Европа. Много често обаче хората казват, а, онези там от Брюксел, Европейския съюз, значи Брюксел. Не, ние всички, независимо от това къде се намираме в рамките на Европейския съюз, сме е, част от Брюксел или от Европейския съюз. Е, гражданите по места, кметовете, на а, села и градове. И те са част от Обединена Европа. Би било грешно да диференцираме. И всичко това, естествено, е наша задача. Ние трябва да обясняваме, че е, Европа представлява всичко това, за което тук ще споменах, не се свежда само до едно единствено място, до един град, Брюксел. Ето, ние е, говорим на родните си езици, тук и се разбираме, е, в крайна сметка и това е част и характеристика на Обединена Европа. Това е израз на многообразието и на силата на Европа, на нейната устойчивост и съпротивителни сили – но при това положение, ако желаем да запазим това положение, естествено ще си даваме сметка, че е, е, нещата имат своя цена. Гражданите са е, така да се каже, собствениците на Европейския съюз. Е, е, те са представени на различни места е, или ако не са представени, могат да отидат до най-близкото място, в което има мисия на Европейския съюз, има информационни бюра и така нататък. И така, последният оратор от Комисията бюджетен контрол е Ансофи Пелетиер. Обединена левица. Ще говоря на френски, госпожо председател. Господине, нееднократно Европейският парламент е призовавал да се направи преразглеждане на процедурата за номинации, особено на е, високите длъжности в европейските институции. Имаше предложения на вашия предшественик, които не бяха много задоволително. Ще продължите ли да защитавате идеята, че няма нужда от реално преразглеждане? Освен това, как можем да говорим за демократичен орган, след като не се изпълнява толкова важни препоръки? Не смятате ли, че би трябвало да се допринесе повече за връзката между гражданите и Европейския съюз. Мисля, че писмото на а, моя колега и приятел Гентер Етингер през Това бе изпратено през август до председател на, на Комисията по бюджетен контрол. А, всъщност трябва да се разбира като информация за нашата политика. Ние естествено ще продължим с вътрешните размисли и консултации по въпроса. В скоро време ще разработя една стратегия по отношение на персонала за комисията. Отдавна се подготвя нещо такова. Не сме го обсъждали официално, но въпросът за назначаването на служители на ръководни постове ще бъде централна тема. Има е, действително много логика и е, така, разумен елемент в предложението да се обявяват е, официално конкурсите, но също време но, е, трябва да се съобразяваме и с е, член 7 от е, правилника за служителите. При всички положения този правилник се нуждае от някои изменения, за да го подобрим. Благодаря. А, Павло, Екскюзе, може да се си Извинете ме. Не разбрах, че имам право на последващ въпрос. Е, всъщност от отговора ви разбирам, че вие не отговаряте за действията на вашия предшественик, но аз искам да ви попитам номинациите за политически съветници. Това също са административни постове, но това, което се прави, често шокира гражданите. Омбудсмана на Европейския съюз е съгласна с оценката на Европейския съюз парламент, а именно за тези двойни назначения, които прекрачват границите на законното. Вие споделяте ли препоръките на омбудсмана и ще направите ли необходимото да се избегнат подобни ситуации? Не бих искал да навлизам в е, подробности. Е, случаят бе много интензивно дискутиран при нас е, в комисията в рамките на съответните разпоредби бе организирана процедурата. Но как точно могат да се прилагат тези разпоредби е, и техният характер бяха е, много активно обсъдени. В е, договора от Лисабон е записано във всеки случай, че всяка институция автономно решава въпросите, свързани с назначаването на служители, тъй като става дума за високопоставен е, е, служител, е, вниманието на обществеността е насочена именно към такива лица. И в бъдеще ще трябва да се съобразяваме именно с чувствителността на обществеността. Um, Благодаря. Сега аз ще поема председателството за последните два въпроса, които идват от Комисията по правни въпроси. Първо ще чуем Каролин Едштадба, НП. Благодаря, госпожо председател, господин е, комисар, господин кандидат комисар, тъй като аз съм от Комисията по правни въпроси, ще поставя акцента върху правовата държава. Няма да повтарям е, въпроси, които вече бяха зададени. Е, надявам се, че в рамките на консултациите по МВР ще поставим акцента и върху правовата държава, върховенството на закона. На второ място, цифровизацията. Вие се спряхте е, на нея като на важна задача. Е, цифровизация в рамките на комисията. Вие е, най-добре от всички присъстващи познавате Европейската комисия, затова ще ви попитам докъде сте стигнали с цифровизацията в комисията. Кои отрасли или сектори вече са дигитализирани? Е, има ли все още отрасли или отдели, дирекции, които работят на налогов принцип? Освен това, как стоят нещата във връзка с обучението и освояването на необходимите умения за цифровизация на служителите? В момента няма нито един служител, който да работи само е, аналогово. Е, докъде стигна цифровизацията? Тук има различни е, равнища на цифровизация в различните отдели и дирекции. Доста сме напреднали, но във всеки случай много хетерогенна, много различна е системата от информационни технологии. Така че в бъдеще е, ще трябва да се направи нещо по отношение на е, уеднаквяването на и те системата една по-висока степен на хармонизация е необходима. Компетентната дирекция вече работи по този въпрос. Е, не става дума така само да насърчаваме цифровизацията, става дума за това да се създаде оперативна съвместимост с съответните институции в държавите членки, за да можем да прехвърляме данни, да се извършва импорта на данни. Днеска говорихме вече за отчасти за процедурата за освобождаване от отговорност и държавите членки трябва да са в състояние, колкото е възможно по-бързо, да предоставят информация, данни. Това става най-бързо с средствата на цифровизацията, на информационните технологии. През март-април е, вече започва, така да скаже, процедурата за освобождаване от отговорност за следващата година. И на мен ми се иска е, именно е, в рамките на тази предстояща процедура през едната година да можем да използваме в по-голяма степен цифрови средства, видео комуникация, видеоконференции тук в Брюксел, но и на други места. Това ще допринесе и до економии на средства, защото тогава ще се провеждат по-малко заседания на място тук, ако използваме видеоконферентните връзки. И тогава ще можем да осъществяваме комуникация с хора от различни части на Европа, без да трябва да харчим пари за пътни. Извинете, но трябва да ви прекъсна. Има и последващ въпрос. Аз комисар в Като комисар по въпросите на бюджета, вие ще отговаряте и за персонал на Европейската комисия, за правилното изпълнение на всички задачи във връзка с многото предизвикателства. Ще се нуждаем от високо квалифициран персонал с съответните езикови познания и умения. И тези хора трябва да са от различни части е, на Европа. Само 5% е, от персонала а, е, е, от служителите са е, от Австрия, 15% от Белгия, е, по-малко 6% от Германия, макар че Германия е една много голяма държава, така че в географско отношение и демографско отношение няма пропорционалност. Как ще можете да подсигурите едно по-равномерно, по-добро пропорционално разпределяне на постовете в комисията? Аз вече посочих, че в обозримо бъдеще ще представим една стратегия за човешките ресурси. Не, разполагам в момента с точните данни, но има 10 държави членки, които не са представени добре, най-вече в така, постовете с по-висока степен, по-високите чинове. Как да направим тези места по-атрактивни, по-привлекателни за хората от нашите страни? Това е въпросът. Как можем да подпомогнем финансово и следването на повече млади хора в е, колежа в Бръж. Е, много от младите хора смятаха, че е, завършването на колежа в Бръж е, така да се каже, трамплин за назначаване в Европейската комисия. И до голяма степен очакванията им се сбъдваха. Те бяха добре обучени, добре квалифицирани, но може би трябва да проведем една по-активна рекламна кампания в това отношение, за да има повече заинтересовани млади хора, които да кандидатстват от държавите членки и за да можем по този начин да преодолеем слабостите и дефицитите по отношение на някои държави. Благодаря. Последния въпрос. Чеки Джо, социалисти и демократи. Най-хубавото е за накрая. Благодаря ви за присъствието ви тук. Благодаря ви и за писмените отговори, които бяха по-подробни по въпроса на равенството на половете. Знам, че принципно вие предпочитате по-малко да обещавате и повече да вършите. Мисля, че при половото равенство вие трябва да обещаете много и да направите още повече. Има и други въпроси. Госпожа Пелетие също ги засегнаха, госпожа Вана. Но все пак, нека да формулирам моето питане така. Вие споменахте, че в собствената ви страна законово задължителните квоти се приемат благосклонно – какво ще направите като работна група, за да работите заедно с Европейския парламент и социалните партньори? To... Um, Аз имах предвид конкретни инициативи, в които съм участвал преди 12 години, когато открих, че отговарям и за университетите и за назначенията на ректорите. При отсъствието на жена сред кандидатите това се отразяваше ам, на изгледите и на останалите за успех, за това трябваше да включа такава квота. Естествено, това се отрази на условията за номинациите. Мисля, че нещо подобно можем да използваме и в Брюксел, дори и да не се прави по-настоящем. Струва ми се, че ето това е един конкретен пример. По този начин можем да работим за равенството на половете. Има и нещо друго. Инициатива на мои колеги от февруари тази година – тази инициатива е озаглавена «Няма ли жена, няма и комисия». Няма и трибуна. С други думи, ако сте поканени на проява и на трибуната виждате, че няма нито една жена, тогава може да откажете участие. Това не са лесни мерки по отношение на служителите в комисията. Ние постигнахме доста голям напредък през последните 4-5 години. Особено ако погледнете служителите на средно ниво, мисля, че 44% са жени. Това е увеличение с 20% в сравнение с 95-та година. Чувствам се уверен, защото виждам, че сега в комисията постъпват много повече жени, отколкото мъже и постепенно ще има изравняване и на управленските позиции. Благодаря ви, господин комисар, прекъсва председателката. Благодаря, Джаки. Благодаря за някои от конкретните ви отговори. Квотите са със сигурност пътя напред, но по отношение на една работна група, бихте ли се ангажирали да подобрите условията за работа на служителите, на служителите на краткосрочни договори за институциите. Е, би трябвало да работите не само с отделите човешки ресурси, но и с социалните партньори, така че всички тези предложения, а и други да бъдат включени. Какво ще направи? Ще постигнете ли първите 100 дни? Е, изкушението е голямо, не мисля, че ще успее през първите 100 дни от личния си опит. Знам, че ние имаме наистина отлични е, служители на краткосрочни договори, които изтичат в рамките на максимум 7 години. Много често е жалко когато опитни хора си тръгват, защото просто договорът им е изтекал. Това е проблем, с който съм запознат. Опитвам се да осъществя промяна. Сега не мога да обясня каква точно ще е тя, но ние сме наясно, че има такъв проблем. И тъй в момента бих искал да благодаря на членовете на комисиите за въпросите на кандидата за комисар за неговите отговори. Сега ще му дам думата за заключително изказване. Господин кандидат комисар, моля да се вместите стрикно в петте минути, които са ви отпуснати. Непрекъснато тези пет минути да са пред очите ви. Разбирам ви, господин председател. Ще бъда съвсем лаконичен. Ако в някой от отговорите си съм бил по-пространен, искал съм не само да представя своите познания, но и своя ентусиазъм, посветеност. Може би малко по-голям е бил от време на време ентусиазмът ни за това какво следва да се направи и какво самията мога да направя в бъдеще. Аз Смятам, че това не бе изслушване, а полезен обмен на мнения, при който чух от вас къде трябва да се работи, особено в едните няколко месеца, мога да ви уверя, че така както съм работил през последните 10 години и се извинявам, че вече 10 години съм наоколо, така ще продължа и в бъдеще. Ще продължа и в бъдеще да поддържам връзка с членовете на парламента. Някои от вас ме познават от почти 10 години, защото те пък са тук за по-дълъг период и от по-отдавна. Можете, когато имате въпроси, да ми се обаждате. Няма причина да нямате мобилния ми телефон. Имате уверенията ми, че ще работим за постигане на общите си цели. От днешната дискусия разбирам, че по множество от очакващите ни въпроси споделяме общо виждане. Оставам голям привърженик на Европейския съюз. Не искам да говоря вече за европейския проект, защото сме стигнали доста напред и не ми харесва идеята проект. Европейският съюз е фантастична организация, фантастична наднационална структура. Много ми харесва работата тук и бих искал да продължа да работя с вас. Най-важното е да правим това в името на нашите съграждани. Не бива да забравяме, че винаги каквото и да правим, то трябва да е в тяхна полза и в тяхно име. Ако съм спечелил доверието ви и получа потвърждение за длъжността си, очаквам 5 години полезно сътрудничество в интерес на Европа и нашите съграждани. Благодаря. This uh, ends our meeting. Thank you. това изчерпваме заседанието. Благодаря на всички. Разбира се, координаторите ги очаква още работа. Те си го знаят.